на Фотига. Изменение едно. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 1. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 1. Q. Първа, е, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Едно С. Е, за, против, въздържали се, приема се. Първата част. Втората. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение. Фотига. Имате думата. Господин е, председател, Очевидно това е техническа грешка. Описанието в текста се отнася до другите европейски институции, е, по-специално е, е, за комисията. Ето защо предлагам да се задраскат думите next, and, next и her successor, тъй като сега вече става дума за съвета. Благодаря. Имате ли възражение срещу внесеното устно изменение? Не. В такъв случай да го подложим на гласуване. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 1 АГ, първоначалния текст, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, Мисля, че се приема, но да проверим. Не си вдигахте достатъчно видимо ръцете. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Да гласуваме по цялата препоръка, поименно гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приема се. И сега доклада на Лопес Агияр. Извинение 8. По именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 9. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 7. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега гласувайте по цялата препоръка. Моля. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви за, за, за съдействието. Е, правим кратко прекъсване за няколко минути, за да напуснат залата тези, които е, ще я напускат и ще продължим с обясненията на гласуването след това. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Да, Numerose richieste di dichiarazione di voto orale. Да минем към обяснение на гласуването. Има доста заявки за обяснения. Не можем да работим е, по-дълго от 2.45. Е, е, трябва да се подготви и залата за пленарното задание утре, така че обяснения е, на гласуване ще бъдат е, чути утре след гласуването също така, а може да ги и предадете и в писменна форма. Сега препоръката на Фотига. Обяснение на вота. Господин Поспише за една минута има думата. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за споразумението между Европейския съюз и Афганистан, смятам, че трябва да подкрепим правителството на Афганистан, което се старае да стабилизира обстановката в страната. Необходимо е да се намери решение и изход от гражданската война. Немалко чешки войници участват в мисия в Афганистан и рискуват живота си. Радвам се, че приемаме днес този доклад и се надявам, че той е стъпка в правилната посока, като в крайна сметка ще успеем да постигнем мир а, в Афганистан и компромис с талибаните. Самият аз съм скептичен, но дано да успеем да свършим нещо по въпроса. Благодаря, господин Пошписил. Господин Полчак има една минута. Благодаря, господин председател, за думата. Аз също гласувах за сключването на това споразумение. Мисля, че то е наистина важно за подпомагане на развитието на страната, тъй като ние посяхме семената на разрушението в Афганистан и сега берем плодовете от това. Много е важно да бъдат подкрепени афганските институции, които се борят с тероризма, които се борят с търговията с наркотици, която има промишлени мащаби, е, които се борят е, с убийствата. Ние трябва да гласуваме за мир и сигурност в Афганистан. Вярно е, че там има наши войски, които спомагат за тази цел, но е много важно да бъде подпомогнато афганското правителство в усилията му за модернизиране на страната и е, в предлагането на реални ползи и блага на народа на Афганистан. Благодаря. Господин Ханан, една минута. Благодаря много, господин заместник е, председател. Афганистан, според повечето от е, ООН, Организация на ООН, е една от най-корумпираните места на планетата. Е, и питаме ли се, да се, даваме си въпроса за, за, защо? Възможен отговор е, че Афганистан никога не е бил национална държава. Няма една единствена етническа група, която е в мнозинство. Тя е смес от татари, узбеки и така нататък, което изкуствено създадена държава като буфер. Ето защо там тя е обект на серия е, преврати, диктатури, революции. Един едно от най-сериозните е, развития, е, е, едно от най-сериозните развития в последните години на този свят е размножаването на държавите членки. Много крупни империи бяха разбити на малки държави, което означава повече демокрация, докато това, което предлагате вие, води в обратна посока. Благодаря. Сега по, док... това беше по препоръката. Сега по доклада на Фотига. Е, sulla relazione... Prego, non capisco. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, wyjaśnienie głosowań roz... Благодаря, господин председател. Обяснението на вода започна с доклада на Фотига, но доклада на господин Строевски всъщност трябваше да е преди това. А, означава ли, че изобщо няма да стигнем до него? А, трябваше аз да се изкажа по този доклад, затова искам да знам как стоят нещата. E su, per quanto riguarda la relazione Zdroievski, onorevole, non può esserci dibattito, dichiarazione. Във доклада Строевски няма как да има разискване, обяснение на вота, тъй като по принцип нямаше разискване. Така че няма да можете да се изкажете. Минаваме към а, господин Шмидт, за да се изкажа по доклада на госпожа Фотига. Благодаря, господин председател. Всъщност, е, това е, това е опит да е, водим външна политика и да се ангажираме в света. Мнозина тук казват, че не би трябвало да го правим. Е, според мен трябва да се фокусираме върху една централна е, област и сфера е, това е въпроса с е, е, армията на Европейския съюз. Ние трябва да работим по нашата обща политика на сигурност и отбрана. Това даже заключението на госпожа Фатига не е в този смисъл НАТО е, е, е организация, която обеднява Европа с САЩ, е, която предотврати нови войни и гарантира мир всички тези години. И това е пътят ни от тук нататък. НАТО е пътя към нашата свобода. Благодаря. Госпожа Андерсън, за една минута. Андерсон. Благодаря, господин, e Благодаря, господин председател. Въпреки съществуващите разпоредби усилията в посока на по-голяма достъпност, настоящия документ е разочарование. Нашето правителство толкова се постара. срамота е, че не можахме да постигнем определени неща, например задължителни изисквания а, за сградите, включително и за пътните превозни средства. Прекалено дълго време ни отне. А, изработката на документа, но от друга страна приветствам а, изискванията, свързани с а, банкомати, с онлайн банкирането и други. За това гласувах а, за този доклад. Благодаря. Господин Поспишел, една минута. Благодаря, господин председател. Гласувах за. Разбира се, в някои отношения можехме да бъдем по-амбициозни, но във всички случаи вървим във вярната посока. Мисля, че Европейският съюз полага усилия за подпомагане на хората с увреждания и е, гарантира, защото услугите, предлагани на европейския пазар, е, да бъдат е, достъпни. За това гласувах за, въпреки, че, както казах, би било добре да проявим по-голяма амбиция в някои отношения във връзка с гарантиране на правата на достъпност. Сигурен съм, че следващата комисия и следващият парламент ще се върнат към тази тема подобряване на условията за хора, които страдат от различни заболявания, така че те да имат по-широк достъп до продуктите на вътрешния пазар. Благодаря, господин Полчък, за една минута. Благодаря, господин председател. Аз също гласувах за този доклад, защото смятам, че ако имаме една достъпна Европа, това е нещо, за което заслужава да се борим. Ако имаме е, Европа без бариери, не трябва да има такива и за хората с е, е, увреждания. Трябва да премахнем бариерите във всички сфери това включва и всички видове социални бариери. Е, трябва да мислим за е, премахването им е, на всички бариери, които дават достъп до мир и свобода. Но разбира се, трябва да се мисли и за принципа на пропорционалност. Някои малки седни приятели не могат да отговорят на изискванията, които се залагат тук. Не съм убедена, например, че сайтовете на малки средни предприятия трябва да отговарят на пълно на всички изисквания, тъй като пред Приемачеството е важен принцип. Трябва да потърсим баланс между е, конкурентни и е, конфликтни изисквания, но аз гласувах за. Благодаря. Господин Ханан е в списъка на е, изказващите се, но не го виждам в залата, така че да минем на доклада на Коелю. Господин, госпожа Макове има думата. Благодаря. Ajută la eliberarea... Системата ВИС подпомага издаването на визи и съдейства на компетентните органи в областта на убежището, граничния контрол и миграцията, тъй, защото те да могат да проверяват редовността на визите на влизащите в Европейския съюз лица. Новият регламент подобрява взаимната оперативна съвместимост между различните системи, така че те да могат бързо и интелигентно да си взаимодействат. Управлението на миграцията и подобряването на вътрешната сигурност, както и подобряването на граничния контрол, са еднакви приоритети за всички ни. Необходимо е да се мисли за събирането на отпечатъци от децата след 6 годишна възраст. Така ще можем да помагаме за борбата с трафика на деца. Благодаря, господин Месершмит. Er Благодаря. Е, отново през последните години сме свидетели на това каква катастрофа е, означаваше за нашите страни е, това. Европейски съюз обещава да реши този проблем, но не беше в състояние. Бяхме свидетели на отваряне на е, границите, че бяхме на това, че отваряне на границите доведе до прилив на терористи, увеличаване на е, вълна е, е, от тероризъм в наши държави и всичко това, защото в тази система се казва, че трябваше да решим някои задачи, но не го направихме. Сега отново говорим за визов контрол. Това е стъпка във вярната посока, но твърде закъсняла. Къде щяхме да бъдем, ако страни като Дания бяха въвели отново национален контрол по границите? Благодаря. Сега е, доклада на Дали. Отново вие имате думата, господин Месершмит, за една минута. Е, за Европейския съюз трябва да е ясно, че европейците не желаят в е, този парламент, в комисията и в агенцията да се вземат решения е, за това какъв ще е демографският и етнически състав на населението на една страна. На какво ще приличат е, нашите страни е, след едно поколение с тези нови култури, които привнасяме, за които се нуждаем от превод? Дали европейците желаят това? Предложението е лошо. Единственият добър начин, правилен начин да се управлява миграцията е всяка държава членка сама да определя какъв път да следва. Ако една страна има ляво мнозинство, може да води политиката си каквато я желае, но това не трябва да бъде общо европейска политика. Благодаря, госпожа Силвия Коста. Благодаря, господин председател. Смятам, че обновеният фонд за обежище и гранично управление е изключително важен и солидарността е ключов елемент. Освен а, приемните центрове на първа линия, трябва да а, гарантираме, че се спазват човешките права. Трябва да гарантираме, че отделните правителства взимат предвид а, тези въпроси. Моето правителство, в частност италианското, а, отряза средствата за солидарност и ги пренасочи към а, общините. Господин Джамбаски. Уважаеми колеги, гласувах против предложения текст, въпреки че миграцията е част от най-наболените проблеми на Европейския съюз в днешно време направеното предложение е напълно неприемливо тъй като вместо да се стремим да се постигнат реални резултати отново говорим за инструмент който се фокусира върху така наречената интеграция на влезлите на територията на страните членки имигранти както легално пребиваващите така и тези които са влезли нелегално. това за мен е неприемливо и недопустимо навлизане на чужди култура традиции и обичаи. солидарността би трябвало да е един от принципите върху които европейският съюз се основава но самото предположение да се разходват средства за вписване на хора които са влезли нелегално или незаконно или на такива на които им е отказано правото да пребивават на територията на европейския съюз за мен е напълно недопустимо. освен това няма как да не се отбележи че в консултациите за създаването на фонда основно вземат участие разни неправителствени организации които обикновено са замесени в трафика на хора. благодаря за вниманието. Господин Господин председател, няма съмнение, че за да се управлява продължаващата миграционна криза на своите граници, Европейският съюз се нуждае от дълбока промяна в политиката. Държавите членки се нуждаят от обща отговорност и обща политическа воля. Само така можем да спасим хиляди човешки животи и да спрем трафика на хора към Европа. Създаването на Фонда за обежище и миграция е такава ефикасна стъпка към по-добро управление на миграционната политика на Европейския съюз. Държавите членки след това предложение ще изпълняват задълженията си за укрепване и добро управление на всички аспекти на общата европейска система за обежище. Ще се дава защита на заслужаващите и граждани на трети страни и ще се придаде смисъл на понятието солидарност и справедлива подялба на отговорността. Благодаря ви. Грация, Скрипек. Благодаря, господин Скрипек. Пан е, криза Благодаря, господин председател. Кризата с мигрантите предизвика земетресение на европейска почва – Оказа се, че имаме затруднения с политиките в различните държави и стана ясно, че Европейския съюз е а, тръгнал да прилага политики без да вземе предвид ситуацията на терен. В а, Словакия също има сериозни последствия, които се засилват. И смятам, че системата като цяло подпомага да привлечем още повече мигранти. Какво да кажем за беженските лагери? Ако отидете да видите а, тези лагери на място, вие ще видите как хората искат да си останат там. Господин Макрон в своето а, писмо предлага да подкрепим Африка и образователните институции там – ние сме за подкрепяне на економическите модели в тези места и смятам, че там трябва да насочим усилията си, а не да се месим в политиките на държавите. Благодаря. Сега минаваме към доклада в район Господин Джамбаски, моля. Уважаеми господин председател, Европейската комисия предлага създаването на колега che ha да интервенира? Uh, Моята служба поиска устно разяснение по, този въпрос. Може би някаква грешка е допусната. Ако е възможно, моля да ми бъде дадена възможност за устно разяснение. По тази точка ли? Не за предишната, за предишната. yeah, thank you, thank you.

има някаква е, грешка в е, системата е, онлайн. Благодаря ви, че давате възможност да се изкажа. Кризата с миграцията ни дава много добър урок. Трябва да намерим решение на проблема като системен проблем. Трябва да работим с трети страни, за да решаваме и да изолираме източниците на, на незаконна миграция. 5% е, е, от е, средствата заделени за тези страни е нелогично. Аз гласувах срещу това и този 5% таван не приемам и не подкрепям позицията на парламента по фонда за миграция и убежища. Благодаря. Сега минаваме на рекорда на Файон, доклад на Файон този доклад защото европейската комисия предлага създаването на нов фонд за интегрирано управление на границите в рамките на следващия многогодишен финансов период което дотук е добре но безспорно е необходимата подкрепа на държавите членки сред които и моята родина българя която е външна граница на европейския съюз със страна която трудно можем да наречем вече наш партньор република турция. налице е са доста спорни предложения които за пореден път показват бюрократичен маниер и подход на работа за прокарване на крайни либерални политики и практики замаскирани под един вид привидно полезни инструменти. навсякъде в документа незаконното минаване на границите незаконното преминаване на държавна граница е уредено с термина неуредена двата термина са напълно и коренно различни и това че някой е влязъл незаконно на територията на държава – член на европейския съюз не би предположило неуредици или каквато и да била нефункционалност на граничните органи към пограничните държави на европейския съюз. в доклада са внесени редица изисквания и препратки към инструменти за гарантиране на правата на човека на мигрантите които в ситуация на заплаха за националната сигурност не биха могли да бъдат поставени над правата на гражданите на граничните държави – членки на съюза. благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Кючук. Uh, Както всички знаем, основната цел на Европейския съюз по отношение на управлението на границите е интегрирано управление на тези граници. Но това трябва да се направи в рамките на дефинирани приоритети и то ръка за ръка с принципите на свободно движение в Европейския съюз. Трябва да се сътрудничим в редица области. Затова аз приветствам това предложение за а, установяване на съместен инструмент за под, финансова подкрепа. За съм предложената финансова ремка. Тя наистина ще помогне да се справим с предизвикателствата по-ефективно. Ще се приближим до по-ефективно управление на европейските граници. Действително, благодаря. Благодаря. Господин Полчак за минута. Благодаря, господин председател. Гласувах за този доклад, защото шенгенските Шенгенското пространство е, е, едно, е, е една от е, най-големите достижения на Европейския съюз. Ето защо този доклад е една, още една стъпка във вярната посока. Споделено управление на границите и достатъчно финансиране за целта е предпоставка за решаване на проблеми като миграцията. Ето защо жалко е, че предложения фонд предложението за един фонд, който ще даде възможност да се реши проблема с миграцията, не бе прието. В, но все пак мисля, че предложението този доклад е добра стъпка напред и ние сме за. Доклада на Майер, госпожа Маковей. Една минута. Благодаря. Благодаря. Е, Европейския съюз, е, е, тази, този фонд бе създаден 14 година с цел да се облегчи обмена на информация между държавите членки. Този фонд на Европейския съюз трябва да се подхранва с европейски средства, средства в, е, и в следващия е, финансов период, тъй като е, вътрешната сигурност и, борба с организираната престъпност са жизненно важни за всички европейски граждани. Напоследък се забелязва нарастване на трансграничната организирана престъп, сигурност. Затова е толкова важно да по-добре да е, подсигурим външните си граници. Да имаме достатъчно средства, за да се закупят е, необходимите е, съоръжения е, за е, разчитане на. Е, пътнически е, документи, е, става дума за банки данни, за разпознаване на видео образи на лицеви образи е, държавите членки трябваше да заделят тези средства за тази цел, но за съжаление не можаха да го направят. Благодаря. Сега стигаме до резолюцията, че е за всички. Това е грижа на всеки един от нас отношението към нея е въпрос на възпитание в семейството на социален пример но и на политики. за мое голямо съжаление по последни статистики столицата на моята родна страна българия софия е на петнадесето място по замърсяване на околната среда и на въздуха в световен мащаб. проблемите варират от горенето на неекологични суровини за отопление което в немалко случаи е продиктувано и от социална бедност и от ниско образование до използването на стари автомобили и наличие на скъп градски транспорт освен глобалните аспекти като справяне с вредните емисии от индустрията идващи от фабрики и заводи и с тези от транспортния сектор трябва да се справим и със социалния фактор на неинформираност бедност и неразбиране на проблема. смятам че трябва да инвестираме в информираност за състоянието на околната среда за да не се налага да инвестираме после много повече в здравеопазване. благодаря. благодаря госпожа крупа. Благодаря. Аз се въздържах. Мисля, че има проблем, който има нужда от решение, но въпреки това не е приемливо а, да го отлагаме до 2300 година а, и да си правим оглушки по отношение на използването на въглища. Много голяма част от економиката в Польша се основава на а, въглища. А в същевременно трябва да минем към по-съвременни методи, тъй като трябва да си гарантираме енергийната сигурност. Тоест, имаме а, енергетиката срещу възобновяемите енергии а, и околната среда. Необходимо е да използваме иновативни а, методи. Както и да се опитаме да ограничим емисиите, за да бъде по-чист въздуха. Благодаря. Гласувах за този, тази резолюция, въпреки резервите на НП. Първо, защото националните тавани за шесте основни замърсители, които е, рушат грав... гра... здравето на гражданите, е, е, спадат. Е, разбира се, полюци... е, замърсяването на въздуха не, няма граници и трябва да има международни правила за между. Е, за замърсяване на въздуха през граница. Е, но трябва за целта да образоваме населението, да променим тяхния начин на мислене, да ги насърчаваме да променят, да сменят автомобилите си и да, да развиваме е, екологични форми на транспорт защото не се инвестира в нови автомобили, само се защото от една страна подобряването на качеството на въздуха следва безспорно да бъде приоритет за всеки един от нас. проблемите с изискванията за качеството на въздуха са важни и тяхното обсъждане следва да бъде поставено на първо място в дневния ни ред. въпреки че качеството на въздуха в европа се подобрява с времето все още на много места има превишаване на стандартите за качество на въздуха по специално за прахови частици и азотен диоксид. съюзът се справя с качеството на въздуха чрез редица специфични правни мерки. Предложения за мобилност с ниски емисии енергиен съюз реформа на общата селскостопанска политика нови национални тавани за емисии нови ограничения на замърсяването на въздуха на големите горивни инсталации. съюзът отделя значителни средства за проекти за намаляване замърсяването на въздуха. въздухът в европа няма да се подобри без съвместни съгласувани усилия и решението не е залагане на нови правила при положение че две трети от държавите на съюза имат проблеми с прилагането на сегашните правила и нормите заложени през две хиляди и осма но и при повтарящи се тези от 90-те години. трябва да се намери равновесието между действията и социалните разходи. основният приоритет на българя е намаляване на замърсяването на въздуха от нискокачественото битово отопление особено в циганските махали. благодаря за вниманието signor presidente onorevoli colleghi nel mondo ogni cinque secondi muore una persona a causa dell'esposizione all'inquinamento atmosferico. Ogni ora muoiono più di settecento persone. Действително в някои области има ужасни климатични условия. Населението много страда от излагането на замърсен въздух. 7 милиона са смъртните случаи ежегодно вследствие на е, замърсен въздух. Това са повече жертви от тези на военни конфликти, на туберкулоза и на спин взети заедно. Необходимо е да се прилага споразумението от Париж. Аз се безпокоя от това, че гражданите са изложени на това въздействие без никаква защита именно те понасят последствията от замърсяването на въздуха. Страхувам се, че един ден децата ни, които са още малки, а един ден, когато пораснат, ще ни обвинят, че нашето поколение е свършило по-големи е, бели, отколкото това, което е пуснало атомната бомба. Качеството на въздуха е основна, основен елемент от, за здравето на хората. Ето защо много важно беше за мен да гласуваме по тази толкова важна тема. Доволна съм, че е, гласувахме за, тъй като тази резолюция от чита и е, качеството на въздуха в затворните помещения, където хората прекарват много време, а е, въздуха във всички случаи е, е, е по-лош там. Е, които са, е, това са в много от тези е, сгради въздухът е, е много нездравословен, много хора получават заболявания, имат проблеми с влагата в някои публични сгради, като училища, детски градини, болници, частни жилища. Чистия въздух е част от е, нашия живот, е, е, затова аз съм за всякакви дейности за подобряване качеството на въздуха. Благодаря. Сега доклада на Фотика. Господи, господин Пейн има думата за една минута. Благодаря. Дори и на европейския континент наблюдаваме пропаганда, дезинформация и какво ли не подобно. Това е факт дори в Европейския съюз. Въпросът е какво да правим. Европейският съюз сега е решил да възприеме регулативен подход и да вмени нови задължения върху хората, които се проявяват в социалните мрежи. Тоест, решението на Европейския съюз е да се регулират разговорите в социалните мрежи. Но кой ще реши какво е пропаганда? Нека си припомним тоталитарните режими. Нека си спомним за повелията на Библията да бъде различавано доброто от злото. Ако се борим с пропагандата, чрез регулативни мерки и това означава, че управляващите също извършват пропаганда. Нека се получим от древна Гърция. Необходимо е да провеждаме справедливи и равнопоставени дискусии. Само така можем да загърбим пропагандата и да не я допускаме. Не мога да се съглася с този доклад, тъй като той противоречи на духа на свободната открита дискусия. Благодаря. Сега споразумение